протокола на заседанието е прият. Първата точка в днешния ни ред е устен въпрос до съвета за изготвянето на съвместна програма на Европейския съюз за презаселване.